Jó reggelt kívánok! Az ülést megnyitom. Откривам заседанието. Първата точка от дневния ден е декларация и изявление на комисията за разпределение на продоволствие на най-лишените лица в Съюза. И с нас има комисар. Първият ни оратор е комисарят. Имате думата. Имате думата. Господин председателю, почитаеми депутати, отбелязвам значимостта, която вие придавате към бъдещето на предоставянето на продоволствие на най-лишените лица в Съюза. Обеден съм, че социалното измерение на Европейския съюз е изключително важно, особено във времена на криза и трудности, период в какъвто се намираме и по-настоящем. Най-уязвимите, неработещите, изолираните очакват от Европа да прояви солидарност и да им помогне по един съвсем ясен и практичен начин. Разбира се, основните инструменти за подкрепа на заетостта и приобщаване на най-уязвимите в обществото ще си остане Европейския социален фонд. Затова Европейската комисия предложи да даде един гарантиран минимален бюджет на този фонд, който да бъде поне 25% от кохезионната политика и да задели поне 20% от пакета на държавите членки за социално приобщаване и мерки от такъв тип. Освен това, предлагаме и да укрепим фонда за приспособяване към глобализацията. По този начин ще проявяваме конкретна солидарност първо към безработните в конкретни държави и след това към всички безработни. Според комисията една програма за подпомагане на най-уязвимите би трябвало да бъде част от усилията ни – Реалността показва, че винаги ще има хора в нашето общество, които ще имат нужда от такава програма. Затова предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка дава възможност на бюджета на Съюза да предоставя продоволствена помощ по раздел 1, където имаме и цел за намаляване на бедността в Европейския съюз, записана и в стратегията Европа през 20-та година. Това ще бъде най-лесният начин да се преодолее и правната пречка, която бе е, посочена като мотив срещу настоящата схема. Дискусията в държавите членки по правното основание показа какви са трудностите а, е, при постигане на съгласие за финансиране на такава програма. Европейската комисия трябваше да отбележи, разбира се, този дебат, но ние имаме право на инициатива. Според нас бюджетът на Съюза може да предоставя продоволствена помощ и в бъдеще в рамките на едно по-общо усилие да се борим срещу бедността. По-настоящем комисията разглежда различни възможности за бъдещата програма вътре в кохезионната рамка, за да може да се оптимизира финансирането по различните програми по хизионния фонд. Имаме нужда от един модел, който да работи ефикасно и реалистично. И накрая искам да благодаря на Европейския парламент за много полезната идеи и за това, че има дебат по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега преминаваме към депутатите, които се изразяват от името на политически групи. Първо давам думата на ЕНП, господин Шикерски. 15 lutego bieżącego roku zdecydowaliśmy głosować. Благодаря ви. На второ четене ние решихме, че програмата за разпределяне на храна сред нуждаещите се през 2012 и 2013 година ще продължи. Тоест, това съвпада с последния период от многогодишната финансова рамка и финансовата перспектива. Хубаво би било, и това бе подчертано изрично, да се предвидят достатъчно средства за продължаване на програмата и през следващия период на финансовата перспектива. Трябва да намерим решение за продължаване на програмата за нуждаещи се в Европейския съюз през е, е, следващата финансова е, многогодишна рамка 2014-2012. Необходимо е да мобилизираме допълнителни източници на финансови ресурси. По този начин ще гарантираме оцеляването на хора, които зависят от разпределянето на храна. На 15 февруари по време на гласуването и при обсъждането комисарят Андор отговори на въпроси зададени от господа Жа Береш, които се отнасяха до следващият период на многогодишната финансова рамка. Комисарят обеща пред нас, че ще бъдат гарантирани средства за финансиране на програмата от е, други рубрики в бюджета, различни от тези, които е, сега предвиждат финансиране. Във всеки случай, е, той се ангажира с продължаването на програмата, тъй като става дума за изпълнение на една от основните цели на Европейския съюз преодоляване на бедността. Би трябвало да имаме предвид и декларацията на комисията от 21 декември миналата година, където се е, посочва необходимостта от е, намиране на компромис е, в преговорите с съвета. времено се посочваше в тази декларация, че има държави членки, които не биха желали да продължават финансирането по тези програми. Тоест, е, преговорите и консултациите продължават. Трябва да се направи финансово предложение по тази програма. Благодаря, казва председателят. Много ви моля да се съобразявате с времето, което ви е отредено. Госпожа Берес от името на социалистите. Благодаря, господин председател. С моя колега Декасор от Комисията по селско стопанство и като председател на Комисията по заедостта искаме да повдигнем този въпрос в пленарна зала, отчитайки първата декларация от името на цялата колегия от комисарите от 15 февруари. Там комисията декларира, че ще използва правото си на законодателна инициатива, за да представи предложение за финансиране на програмата в рамките на следващата финансова перспектива. Вие имате пълната подкрепа на парламента. Не искаме обаче да отидете по-далеч, тъй като смятаме, че програмата не може да бъде заложник на междуправителствените преговори по обща сълскостопанска политика. Нито пък да следва буквално решението на съда без законодателната инициатива да наделе. Ние искаме това да бъде програма на солидарността. Ние не смятаме, че не трябва да бъде за сметка на бюджета, тъй като трябва да, не трябва солидарността за бедните да се проявява от бедните. Искам да ви помоля да обърнете внимание на един въпрос. В парламента мнозина подкрепят, подкрепят макроекономическите условия, но и тематичната концентрация. Стратегията, в стратегията 2020 е записана целта за борба срещу бедността и социалното изключване. Необходимо е да има финансиране от бюджета на Европейския съюз за най- нуждаещите се. Ние ви молим да вървите в тази посока. Убедете държавите членки, използвайки вашето право на законодателна инициатива, за да се постигне напредък. Благодаря госпожа Харкин от името на либералите. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че приветствам предложението на комисията за и мерки за осигуряване на храни за най-нуждаещите се в момента. Тези помощи се предоставят на 13 милиона в души в държавите, в 19 държави членки. От една страна това говори, че трябва да положим много усилия за облегчаване на бедността. Изправени сме пред много предизвикателства. Предоставянето на хранителна помощ не е достатъчно да облегчи бедността, но е част от тези усилия и особено за онези, които ползват тази помощ, това е много важен елемент. Съгласна съм с комисаря Рен, че унези, които страдат от бедност, очакват известна солидарност от Европейския съюз чух а, за, това, което се каза за Европейския фонд за глобализация. За съжаление, тези становища не се споделят от много държави членки. Чух, че 8 държави членки са казали, че този фонд трябва да бъде премахнат. И има подкрепа от страна на комисията и парламента за продължаването на този фонд. Заедно с това обаче тази подкрепа няма да бъде предоставена от съвета. Програмата, която обсъждаме, се натъква на трудности в съвета и е свързана с по-широкия въпрос за бъдещето на социалната политика. Знаем, че един от пете приоритета на стратегията 2020 е да се намали бедността и се надяваме, че комисията ще подкрепи парламента. Знаете, господин комисар, че ще получите подкрепата на парламента за тази програма. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Госпожа Корнелисън от името на Зелените има думата за минута и половина. Господин председателя, успяхме да направим така, че програмата за продоволствие да не спере рязко за най-бедните европейци, които разчитат от нея. Тя продължава и тази и идната година. Нямаме време за губене. Трябва да дадем яснота какво ще се случи след това. Най-ужасният възможен сценарий е да продължаваме да даваме идеята, че програмата ще продължи след 2014 година и след това много късно да се окаже, че тя няма как да продължи. Ако не дадем сега яснота, продоволствените центрове няма да вземат необходимите мерки, за да станат независими от мерките на Европейския съюз. Убедена съм, че може да има мнозинство тук, за да се продължи по някакъв начин продоволствената политика. Обедена съм също така, че и съвета ще иска да блокира тази програма. Има държави, които са готови дори до съд да се стигне за това. Може ли комисаря да потвърди пред нас, че сделката в съвета ще означава, че програмата ще продължи две години при ясното условие, че ще спре след тези две години. Може да ни каже господин комисаря, че има някакъв сигурен начин да преодолеем тази блокада от страна на съвета или пък стратегията е да се предложи нещо в кохезионната политика и чисто и просто да се надяваме нещата да тръгнат най-добрата посока. Защото надеждите са единственото, което можем да предоставим на продоволствените центрове. Мисля, че оказваме много лоша услуга на хората в Европа, защото не им казваме, че ще спре програмата да предоставя 2014 година храна, за да могат да се адаптират към бъдеще. Благодаря. Благодаря, казва председателя от името, извинете, господин Цимер, от името на ГУЕ. <clears throat> Благодаря, господин председател, госпожи и господа, господин комисар. Ако правилно ви разбрах, Днес искахте да ни кажете да, комисията ще се бори за продължаване на програмата за разпределяне на храна сред нуждаещите се в Европейския съюз. Хубаво би било в обозримо бъдеще да поставите едно конкретно предложение с конкретен график и да посочите откъде ще дойде финансирането за тази програма. Ние всички носим отговорност за продължаване на тази продоволствена програма. Е, тя трябва да бъде е, реалност. Е, това не е ултима рацио, това е сигнал за хората, че ние е, не говорим само празни приказки, когато казваме солидарност, а солидарността се практикува. Защото именно нуждаещите са първите жертви на финансовата криза в Европейския съюз. Помислете за Гърция, за Испания за други страни. Всички ние трябва да мобилизираме усилията и финансите си, за да помогнем на бедните хора в Европа. Неотложно е да направим това не само по отношение на всички граждани, и на, аз става дума за 80 милиона е, граждани, които се нуждаят от храна и от помощ, ние желаем да продължим много решително борбата срещу бедността в е, Европа и това трябва да бъде една от основните цели в нашия дневен ред. Това е решаващият момент за нашата дейност в бъдеще. Само така ще спечелим отново доверието на гражданите в Европейския съюз и ще им покажем на практика, че става дума за един хуманен и солидарен Европейски съюз. Всички колеги, всички депутати, всички политици са призовани е, и трябва да не се бавят, а да вземат една активна позиция по този въпрос. Господин Имбрасъс е следващият докладчик Европа за свобода и демокрация. Благодаря. Нарастващата продоволствена криза и все по-високите цени на храните карат хората да разчитат на подпомагане. През 2012 година 113 милиона се заделят за такава програма. Тази сума е едно намаляване от почти 500 милиона евро от предходни години. Тази схема дава възможност най-уязвимите в Европейския съюз да се здобият с храна. Анализите показват, че 43 милиона в Европейския съюз са в риск от бедност, която не им дава дори възможност да си закупят храни. За това неправителствените организации потвърждават ролята на тази програма. Трябва да намерим решение да продължим програмата без да намаляваме финансирането. Искам да кажа само, че повишаващите се разходи за отопление също а, водят до много голямо напрежение в Литва и все и все повече влушават ситуацията на хора, които вече са бедни. Благодаря. Следващият оратор от независимите е госпожа Морвай. Благодаря, скъпи колеги. Продоволствената програма помага не само на бедни хора, които получават храна по линията на тази програма, тя помага и на предприятията, които са получили е, финансиране по линията на, на обществените поръчки. Бих поискала да помоля е, депутатите да се информират в е, своите държави за това кои дружества, кои предприятия е, са предвидени такива средства по линия на програмата. В Унгария именно най-големите предприятия получават голямата сума от 4 милиарда форинта 600 е, милиона е, са е, предназначени за големи предприятия, които на всичко отгоре междувременно са били санкционирани по линия на закона срещу нарушаване на лоялната конкуренция. За малки и средни предприятия няма отделени средства и за това смятам, че би било много добре при разпределянето на средствата между предприятията в Европейския съюз да се помисли и за малките и средните предприятия, които в никакъв случай не бива да бъдат губещи и в контекста на тази продоволствена програма. Примерът с Унгария показва, че малките и средните предприятия не получават никаква подкрепа. Благодаря. Преминаваме към следващите изказващи се господин Силвестр с лично качество. Благодаря, господин председател. 18 милиона души зависят в Европа от тази програма. 43 милиона са гражданите на Европа, които са в риск от бедност. Искам да благодаря на колегата Шикерски, както и на другите колеги, които в двете компетентни комисии се заеха с тази тема. Веднага трябва да кажем, че отхвърляме предложението на Европейската комисия, което е свързано с преходния период за подпомагането. Смятаме, че програмата трябва да е такава, каквато бе определена. Идеята, че одобрението и споразумението в на 14-15 декември в съвета по земеделието е дошло единствено и само след поемането на едно задължение да се отхвърли тази програма. Ние отхвърляме тук пък идеята на съвета. Ние сме за такава програма, нещо, което да стартира утре. Утре трябва да се активира тази програма отново. В Многогодишната финансова рамка има 2,5 милиарда, които са за 2014-2019 в рубриката социални дейности като резервен фонд са заделени тези средства. Европейската комисия може съвсем спокойно, както е записано в междугодишната, финансова рамка, да препотвърди идеята си да продължи с тази мерка. Голяма част от Европа зависи от тази програма. Има огромни потребности в момента. Европа не може да се справи с, а, коз, с кризата, като само реже бюджетите и намалява заплатите и като спира помощите на най-уязвимите. Това е късогледа и сляпа политика. И за това ще одобрим тази програма и отутре започваме битката, за да може да продължи а, и след 2014 година. Благодаря. Господин Павло Де Кастро, минута и половина. Синьор президенте, синьор... Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, искам да ви припомня с голямо удоволствие важния резултат, който успяхме да постигнем края на 2013 година за разпределение на продоволствие на най-лишените лица в за Много труден и дълъг беше този път и целият парламент бе въвлечен в него. Днес Комисията по социални въпроси, Комисията по земеделие, днес искаха Европейската комисия и ясно да заяви пред Европейския парламент, че ще продължи тази програма след 2013 година. Декларацията от 6 декември, където Европейската комисия отбелязва, че има държави членки, партии, които са против нова програма, не може по никакъв начин да попречи на правото на законодателна инициатива на Европейската комисия, така както е записано в учредителните договори. Европейската комисия трябва да не забравя силната воля и желание на Европейския парламент, както и мнозинството държави членки в Европейския съюз, които биха искали да продължи тази програма. Затова сме удовлетворени от а, декларациите на комисаря. Това е един инструмент, който дава възможност на Европейския съюз всяка година да разда раздава над 400 милиона тона храни на, над, на десетки милиона хора, които имат нужда. И семейства, сред тях и деца. Ето за това не можем да смятаме, че политическата, политическата инициатива, инициатива се е изчерпила. И пред новите предизвикателства, като продоволствената сигурност, които дават, не дават възможност да се справят с живота на най-слабите, ние бихме искали разделенията да бъдат преодоляни и тази програма да продължи. Благодаря ви. Благодаря. Господин Лайен. Минута и половина. Uh, uh, Благодаря, господин председател, господин комисар. Тази програма бе изготвена във времена, когато имаше огромни излишъци от храна в Европа. Сега това не е така. Магазините са празни и а, трябва да се закупуват а, храни, за да се раздават на най-уязвимите. съдът а, сега се произнесе срещу тази практика и за това трябва да намерим друг път напред. Моята партия смята, че държавите членки са тези, които посредством своите социални програми могат да подпомагат най-уязвимите в обществото. Това становище се споделя от някои държави членки в съвета. Разбира се, че признавам, че има мнозинство в нашия парламент, за да продължи тази програма. Но не смятаме, че тази програма не е най-добрият инструмент за предоставяне на предоволствие. Затова подкрепям предложението на комисията в следващата му годишна финансова рамка да се използва социалния фонд като правно основание за продължаването на тази важна програма. Това отговаря и на решението на съда, дава възможност за национална гъвкавост и най-вече дава възможност да продължаваме да подкрепяме най-бедните граждани в Съюза. Благодаря ви. Благодаря. Господин Лайн, следващият оратор, госпожа Адели, минута и половина. Микрофонът не е включен. Господин комисар, в предложението за регламент за структурните фондове Европейската комисия предвижда бюджет от 2,5 милиарда евро за предоставяне на хранителни помощи за най-бедните до 2020 година, независимо от яростната съпротива на 8 държави членки. И това е проява на кураж от комисията. Тя това, което тя предприема, съответства на желанията на парламента. Все повече хора издигат глас за защита на хранителните банки. Това обаче не е достатъчно. Ник предлага бюджета 2,5 5 милиарда евро, комисията намалява бюджета с 1 милиард, въпреки че потребностите са много по-големи. Нищо не се казва обаче за бъдещата програма, ако оказва се, че е трудно да се управляват средствата, така че да се купуват хранителни стоки на пазарите, за да бъдат раздавани на най-бедните. Това е практика, която беше осъдена от съда. Хранителната банка ще се окаже в същата ситуация, в която е и до сега. Какво възнамерявате да предприемете? Аз смятам, че е необходимо да се запази съответен бюджет за тази програма, да се направи така, че всички да имат право на здравословно и достъпно хранене и е необходима е а, рамкова директива за минималните доходи. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Съжалявам, че вие не обявихте нищо конкретно в това, което казахте, виждаме, че ще се използва социалния фонд, без обаче да се увеличават средствата по него. Определени са 2,5 милиарда за този сектор, но всъщност това е съкръщение с 100 милиона всяка година за хранителните помощи в тези условия. Ние не можем да приемем ситуацията и предлагам Комисията, Европейския парламент, може би с Комисията по заедостта, да излезем с инициатива за съвместна среща между организациите за солидарност, да се види на колко възлизат потребностите и да намерим заедно решение, което да съответства на законодателството. Председателят, благодаря. Следващият оратор, госпожа Морен Шартиер. Благодаря, господин председател, господин комисар. слушах вашето изказване. Вие предлагате програмата за предоставяне на продоволствени помощи за най-нуждащите се да бъде осигурявана в рамките на Европейския социален фонд. Този фонд, искам да ви напомня, че има за цел да осигури професионална интеграция. Само, че професионалната интеграция е задължителна за е, социална интеграция. И аз мисля, че не бива да се подаваме на тези изкушения. Трябва да бдим много за професионалната интеграция по програмата за продоволство на помощ за най-нуждаещите се. Да, стоте милиона за година до сега трябва да се запазят, за да може програмата да продължи да се прилага до 2020 година. Вие ще трябва да убедите страните, които се съпротивляват. Аз държа да ви кажа, че тази програма е абсолютно необходима. Ние сме мобилизирани да я защитим. Вие носите отговорност за нейното запазване. Председателят, благодаря. Следващият оратор е господин Дарден за минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, неконкретно повтаряме в парламента, особено по време на дебата за моя доклад, ако не осигурим солидарност на гражданите, разочарованието спрямо Европейският парламент ще се засили и е възможно хората да се обърнат към себе си. Знаем се, че има блокиращо мълцинство в съвета. Програмата за хранителна помощ не е единствената жертва, застрашена е и фонда за приспособяване към глобализацията. Можете да упражните правото си на инициатива, за да се запази тази програма, независимо от съпротивата в съвета. Това ще бъде ясен сигнал към гражданите. Да не изпускаме тази възможност, не се колебайте, ние трябва да, обя... да е, убедим е, съвета. Благодаря ви. Благодаря. Следващи оратор е господин Хауслинг от името на Зелените. Една минута. Благодаря, господин председател. Смятам, че е, всички политически групи са съгласни че трябва да се противопоставим на държавите, които не желаят да продължат е, програмата. Е, при всички положения, след като има 80 милиона граждани в Европейския съюз, е, които зависят от продоволствената програма, тя трябва да продължи. Но тъй като се намираме в нови условия и променяме включително и политиката на финансиране по линия на бюджета, трябва да намерим някакви нови ресурси. Струва ми се, че трябва да засилим регионалните инициативи, е, е, да включим и така наречените маси за е, бедни или маси за нуждаещи се, които да поемат част от извършването на дейността. Освен това, когато говорим за финансиране на тази програма, трябва да осигурим първо финансирането за първите две години. <clears throat> от следващия финансов и отчетен период, а след това вече ще мислим за една по-дългосрочна програма, да, да не се налага. Благодаря ви. Следващият оратор е госпожа Субер. Благодаря, господин председател. Днешната социална ситуация е, е, е тревожна повече от 35% от е, европейците са застрашени от е, бедност. Е, дори и работещите, тези, които не са изпаднали все още в безработица, имат затруднения и се нуждаят от помощ. Ние би трябвало при всички положения да се погрижим първо да осигурим заетостта на гражданите в работоспособна възраст, но Същевременно трябва да помогнем на всяка цена на хората, които се нуждаят от продоволствената програма. И може би е, тази продоволствена програма би трябвало да включи и работещите, които получават много ниско заплащане. При всички положения не бива в никакъв случай обаче да пречим на онези, които могат да работят е, и трябва да им подсигурим е, основата за живот. Благодаря ви. Госпожа Херанс Харсия има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Благодарение на помощта на Европейския съюз продоволствените е, центрове могат е, да осигуряват е, разпределяне на храна сред нуждаещите се. Именно солидарността е основен стълб в рамките на териториалното и регионалното сътрудничество. И ние би трябвало да използваме ефективно този инструмент. 80 милиона европейски граждани са на прага на бедността или под този праг. Най-малкото два пъти в седмично трябва да им се осигури е, необходимото количество протеини, за да могат е, да е, оживеят е, тези хора. И при всички положения ние трябва да продължим продоволствената програма и след 2013 е, година и по време на е, следващия период на многогодишната финансова рамка и финансова перспектива. Крайно време е да преодолеем националния егоизъм. А, госпожа Сербо има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Споразумението, което беше постигнато след междуинституционалните преговори, постановяваше, че програмата за продоволствено подпомагане ще бъде запазена със същото финансиране до 2013 година. За съжаление, някои държави членки бяха за пълна елиминация на тази програма след 2013 година. Над 18 милиона европейски граждани получават а, продоволствие посредством тази програма. Не бива да забравяме, че над 80 милиона европейци живеят под прага на бедността. Искам да подчертая нещо изключително важно. Гладът и бедността съществуват и в Европейския съюз и това не може да бъде игнорирано. Европейската криза задълбочи този процес. Цифрите, които току-що посочих, показват колко е важна такава програма и в бъдеще. Би било нехуманно да оставим тази програма а, в един период, който ще става все по-труден. Бедността няма да изчезне през 2013 година. Ще имаме нужда от а, тази програма и след 2013. Това трябва да бъде една европейска програма, която да има същото финансиране, каквото има и по-настоящем. Затова призовавам Европейската комисия да се опита да види къде точно може да се постави тази а, програма в многодишната финансова рамка, но не смятам, че трябва да има национално съфинансиране. Многодишната финансова рамка и дискусиите по нея все още не са завършили. А тази а, програма все още не е била обект на публични дискусии. Програмата не трябва да бъде игнорирана. Благодаря, казва председателя. Последния оратор, господи, госпожа, извинете, Патрао Невеш за една минута. Господин председателю, господин комисар, Удовлетворена съм, че Европейската комисия успя да приеме мерки, които ще дадат възможност да се използват наличните средства за подпомагане на най-уязвимите в Европейския съюз. В времена на криза имаме средства все пак за да разходваме средства извън границите на Европа и е невъзможно гражданите ни да разберат как тези 500 милиона евро, евро изведнъж няма откъде да дойдат, за да продължи програмата тази година и до година após 2013. След 2013 година бъдещето на програмата никак не е сигурно. Призовавам колегите ни, партньорите ни в държавите членки да подпомогнат хранителните банки, да направят така, че програмата да продължи, тя да има гарантирано бъдеще и да продължим да предоставяме помощ на най-лишените, на най-бедните в Европа. Това е една обща Европа. Нека да работим наистина по-солидарно едни с други. Благодаря, казва председателя. И сега преминаваме е, към изказванията на колегите. Само петима ще бъдат те. Първо, господин Дяте Майра. Благодаря, господин председател. Искам да повторя, че е много важно да постигнем цялостно споразумение, така че най-нуждаещите се в Съюза да продължават да получават храна. Според данните, 13 милиона живеят под границата на бедността в 19 държави членки Статистическите данни говорят за това, че трябва да продължим да работим заедно, за да продължи програмата и след 2013 година. Трябва да се възползваме от дебата в рамките на многогодишната финансова рамка, за да гарантираме помощта и да забравим за правните проблеми. Държавите членки преминават през труден период, но именно заради това трябва да положим усилия, за да защитим най-уязвимите, които страдат най-много от кризата. Болните, безработните, младите, 18 милиона, които живеят под границата на бедността, в Европа. Правото на инициатива на комисията е много важно, задължително е да приложи това право и в парламента няма несъгласие. Госпожа Де Кампос. Благодаря. Господин комисар, би трябвало да започнем да работим по същество. Настоящият е, либерален економически модел е, доминира в Европейския съюз, но в него е, не обръщаме достатъчно внимание на активната политика за създаване на заетост. Нещата са предоставени на частните предприятия. И повечето граждани започват да навлизат в цялата тази спирала на безработица и изпадане до прага на бедността и под този праг. Как ще проявим солидарността, която е основен принцип на Европейския съюз, ако не подсигурим финансиране за продължаване на продоволствената програма, за да е, преодолеем социалното изключване, за да преодолеем неуравновесеността в Европейския съюз, е, липсата на баланс между гражданите и тяхното имуществено състояние. Действително трябва е, да намерим съответните източници за финансиране. Благодаря. Господин Кели е следващият оратор. Мисля, че е много важно да говорим по този въпрос, особено с това, че имаме репутацията да помагаме на хората. Заедно с това обаче, много граждани имат нужда от помощ, защото страдат от социална изолация. Ние носим отговорността да помогнем на тези хора. Не само тази година или следващата, но и за, в дългосрочен план – Надявам се, че програмата ще продължи и след 2020 година. Благодаря. Господин Гуерес, за една минута. Господин председател, господин комисар, моралът на едно общество не се измерва по брутния вътрешен продукт, а по степента на образование, по е, гаранциите за е, свободен достъп до образование за децата и по закрилата, която предоставя това общество на нуждаещите се, на най-уязвимите. В Европа понякога имаш впечатлението, че точно това не се прави. Би трябвало да окрепим морала на нашето общество и да наместим както трябва моралните ценности. повече от 80 милиона европейци се нуждаят от нас, защото в момента не се справят сами трябва при всички положения да намерим финансовите източници за продължаване на програмата. Комисията при всички положения би трябвало да използва и моралната аргументация, за да намери необходимите средства. Благодаря. Може би не произнасям добре вашето име, за което се извинявам, господин Гереро, като че ли обърках нещата. Последният оратор в тази дискусия е господин Жордан. Една минута. Извинете, Йордан Цизай. Предлог Европейска комисия да надалюемо с разделяванием хране най-более предложението на Европейската комисия да се продължи с разпределяне на храна сред нуждаещите се. И след 2008 година бе правилно. Но ето, че след 4 години установяваме, че в момента имаме още повече нуждаещи се. Европейският съюз трябва да запази своята привързаност към принципа на солидарност. В противен случай трудно ще обясним на хората, които в момента са в нужда, какво им дава Европейският съюз. В моята родина Словения има групи сред населението в определени райони, в които хората изнемогват, защото продоволствените центрове спряха да разпределят е, храна. На всяка цена трябва да действаме много бързо и ефективно. Господин комисар, ще закриете ли дебата от името на комисията? Имате думата. Благодаря ви, господин председател, Почитаеми депутати. Първо искам да приветствам помощта на Европейския парламент за тази програма. Както знаете, 2 милиарда и половина бяха предложени от Европейската комисия за следващата МФР. Европейската комисия има намерение наистина да се възползва от правото си на инициатива. Съгласен съм, че подпомагането от продоволствен тип е, е едно от усилията ни за борба с бедността в обществото. И ще бъде прието единствено и само, ако е част от набор инструменти, които да доведат до социално приобщаване и по-специално финансирани от Европейския социален фонд. В отговор на госпожа Корнелисен, както и някои други депутати, бих искал да заявя, че искаме тази програма да продължи и в бъдеще и да се борим за това. Ние го предложихме. Знаем обаче, че споразумение или е, окончателен отказ за продължаване на програмата трябва да бъдат постигнати съвсем скоро, за да може е, хранителните банки и благотворителните организации да започнат да се адаптират към ситуацията. Онези, които питат защо трябва да имаме такава програма, ще отговоря на тях, че в времена, когато имаме ясно заложени цели за заетост и борба срещу бедността, Европейският съюз не може да затвори очи пред факта, че над 43 милиона европейци не могат да си позволят да хапват месо всеки втори ден а пък над 7 милиона деца не се хранят три пъти дневно, защото родителите им са прекалено бедни. Изправени пред тази реалност, нашата солидарност не може да бъде разглеждана само като идеал. Тя става морален императив. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря, благодаря ви за това и с това закривам дебата. Напирендünk következő pontja. И така дневния ни ред води до един дебат Европейска инвестиционна